Уважаеми колеги, ако може да започнем с днешната среща, имате проекта на дневния ред. Е, искам да го приемем този дневен ред за следващите два дни. Ако сте съгласни да преминем с одобрението на протокола. Става въпрос за протокола от заседанието от 18 и 19 юни. Всички ли са съгласни? Благодаря ви. Следващата точка е прилагане на законодателството за единно европейско небе, разглеждане на измененията. Госпожа Фостър, а, искате ли а, заедно или по едно по едно да ги разглеждаме? Значи първо по точката за единното европейско небе. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря на всички. Това, което няма да правя е да влизам в огромни подробности по обяснителния меморандум. Това го направих миналия път, когато имахме първото обсъждане по въпроса за единото европейско небе, но е достатъчно да кажем на тези депутати, които тогава не присъстваха, че самия доклад иска да разгледа доклада на комисията за прилагането на законодателството за единно европейско небе. Време за изпълнение. Мисля, че това, което съм направил в обяснителния меморандум и след това в текста на самия отчет, на самия доклад е да подсиля посланията, че трябва да продължим напред и трябва по-бързо да го правим по отношение на единото европейско небе. Вече повече от 10 години се съгласихме, се споразумяхме по този регламент в а, комисията, в нашата парламентарна комисия, когато а, беше предишния комисар, така че тогава решихме още, че трябва да процедираме напред. Имаше въпроси свързани с а, липсата на капацитет, с задръстванията, с претовареността, но след 10 години явно сме постигнали доста, Предвижили сме се напред. Сезар започва също да набира скорост, идва етапа на развръщане, дислоциране. Джон Лабоски е колегата, който се опитва да работи с държавите членки, за да може и функционалните блокове въздушно пространство също да се развиват, защото в момента, по мое мнение, те не са достатъчно развити, с изключение на втория. В крайна сметка, ако ще имаме смислени и практически начини, за да може стопанската дейност да се развива в Европейския съюз, а, също така и а, въздушните а, оператори, които навлизат в Европейския съюз, трябва да оползотворяваме ефективно въздушното пространство, а също така и да има на лице технология от 21 век, за да се възползваме от нея. В крайна сметка, господин председател, смятам, че в крайна сметка потребителя плаща във време, в цени и имаме ограничени ресурси като разгледаме а, цената на петрола, на горивата, всичко, което правим в крайна сметка този парламент, да придвижим напред а, това досие, трябва да го направим, това е нашата задача, за това аз с удоволствие участвах в изготвянето на този доклад. И мисля, че обясних, че когато говорим за работни места, десетки хиляди работни места могат да бъдат създадени в бъдеще. А огромни количества въглероден диоксид ще бъдат спестени, защото това е свързано с ефективното използване на въздушното пространство. И самия доклад е разделен в три а, области. Първо политическото участие, също така стратегията за развръщане и Нещо като заключение на това, което според нас трябва да се направи. Има и срокове, които са вложени и те са много важни. В крайна сметка, трябва да благодаря на докладчиците в Сянка. Огромни благодарности. Първоначално в доклада, в доклада аз имах намерение да а, направя един много прям текст, който да не е свръх а, комплициран и сложен, да не навлизаме в огромни подробности какво е Сезар, какво е това и какво е онова, а мисля, че в основни линии намерението ни с този доклад е да изпратим силно послание към държавите членки, с което казваме, че вие сте се подписали под концепцията за едино европейско небе преди доста време и сега трябва да вложите и съответните пари, защото това се влачи и се проточва и не е допустимо за нас като депутати, като парламентаристи, за нашите избиратели и за фирмите, които участват в тези отрасли. Така че моя доклад беше изключително ясен по отношение на сроковете. Допитвах се до комисията по всички аспекти за едино европейско небе, за да може и през юни 2012 година да получим от тях актуална информация за това кой докъде е стигнал. И освен това, по отношение на развръщването, Сезар, съвместното предприятие Сезар също напредва съответния отрасъл също е участник и всичко се свежда до политическата воля. Ако няма политическа воля, нищо не може да стане. Според мен съществува такава воля, поне нашето правителство е изключително благоприятно настроено към тази инициатива. Знам, че и други държави членки оказват натиск върху своите министри, за да може да се процедира напред. Колегите доста изменения са предложили. Голямото вълшинство добавят а, стойност към този доклад. Няколко компромисни текстове сме разработили. Не е необходимо според мен да навлизаме в всички тези компромиси, защото преди посветихме час, час и половина на това. Мисля, че всички тези а, гледни точки са включени от НП, от социалистите, от АЛДЕ, от Зелените. Мисля, че консолидирахме някои много а, прилични компромисни текста тук. Единствените области, в които а, остават несъгласия от моя страна поне, а, понеже по мое гледище информацията вече съществува в доклада а, както е, т.е. аз не се съгласявам с измененията, които повтарят неща, които вече са казани. Целта ни е доклада да е сбит, да няма извинения от който и да било, включително от държавите членки, че има нещо двусмислено. Няма нищо двусмислено тук, всички послания са ясни. В този смисъл искам да благодаря на колегите, на докладчиците в Сянка за подкрепата, за а, конструктивния подход по отношение на изработване на компромисните текстове. От моя гледна точка, разбира се, ще има колеги, които ще се различават в своето гледище леко, но ми се струва, че утре по време на гласуването ще получим голяма подкрепа. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожа Фостер, а господин Декун от НП. Благодаря, господин председател. Говоря от името на господин Маринеско, който за съжаление е възпрепятстван да бъде на това заседание, тъй като се занимава с сериозни проблеми на вътрешната политика в Румъния в момента. Така че съвсем накратко неговото становище. Благодарим на нашата политическа, е, нашата политическа група, благодари на госпожа Фостер, защото тя изключително компетентно се сработи с докладчиците в Сянка, съобрази се с повечето от техните предложения за изменение и мисля, че всички сме на едно мнение. Необходимо ни е единното европейско небе и то час по-скоро а, според НП функционалните блокове въздушно пространство са крайно необходими и трябва да бъдат създадени в най-скоро време. Защото когато говорим за Европа, за структурни промени, преди всичко трябва да имаме предвид, че трябва да имаме съответната сигурност във въздуха, тъй е, че тези функционални блокове трябва да бъдат е, трансгранични и никой не може да се крие зад е, националната си летателна сигурност и за това, че не иска да прави други разходи и за това не желая да сътрудничи. Тъй, е, че сигурността в небето ни трябва, като се има предвид колко нарастват като бройка кацанията и излитанията. И излитанията трябва да гарантираме тази сигурност и предотвратяване на инциденти. Това е наша обща цел. И както ясно подчерта госпожа Фостер, трябва да упражним съответния натиск върху националните си правителства, преди всичко върху ресорните транспортни и външ... вътрешни министри, които носят национална отговорност в тази област. Не... Необходимо ни е и цялостно решение и то е единственото разумно, така че трябва да действаме бързо. При не спазване на предначертания график, трябва да се намесваме. Както комисията да се намесва, така и ние. Още повече, че държавите членки проявиха готовност за създаване на функционалните блокове въздушно пространство. Всяк, и, и, е, е, всяка държава има свой национален експерт по този въпрос. Ще чуем господин Ясен Бовски. Трябва да подчертаем обаче, че нещата вървят много бавно. Комисията наистина има свои процедури при е, нарушаване на договорите, но трябва и да може да ги задейства. Това е посланието, което ние като парламент трябва да излъчим по този въпрос. Колегата Маринеско като докладчик в Сянка смята, че нашите идеи са много добре застъпени в доклада, а, и компромисните предложения за изменения наистина обхващат всичките ни идеи, с много малки изключения. Надяваме се, че в крайна сметка вотът ще бъде положителен. Благодаря. Благодаря, господин Даниели от има думата от, дума, от страна на социалистите. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за това сътрудничество, което доведе до компромисния текст, който всички подкрепяме. Смятаме, че по този начин наистина ще отправим едно силно послание към комисията или по-скоро искания към комисията да процедира по-нататък, възможно най-скоро, за да се приложи на практика в най-кратки срокове законодателството за единото европейско небе. Няма да повтарям това, което преждеговорившите казаха чрез компромисните изменения ние подкрепяме а, стрикното санкциониране на всички функционални блокове въздушно пространство, които не са разработени, както и държавите членки, които не актуализират своето законодателство. Трябва да засилим финансирането за СИЗАР и също така системата за оценка на ефективността на работата и прилагането. Нека да не забравяме, че единото европейско небе наистина е радикална реформа за хората, пътуващи по въздух в Европа и за добавената стойност на това законодателство. Тази добавена стойност обаче се намалява, ако не го приложим възможно най-кратки срокове. Благодаря. Господин Дебарка от Алде. Аз говоря от името на госпожа Майснер а, като докладчик в Сянка. Знаете, че 2012 година е ключова година за прилагането на законодателството за единно европейско небе, така че а, този доклад по собствена инициатива смятаме е много добър и ние подкрепяме всички 21 компромисни изменения, както и останалите изменения. Много се радваме, че а, докладчика и докладчиците в Сянка искат да изпратят много силно послание към държавите членки. А, функционалните блокове да бъдат завършени до края на декември 2012 година, да има по-малко забавения, по-малки цени, по-низки цени в изразени в 8, 11 и 12 изменение. Много държави членки не са съгласни с а, тези а, изисквания за ефективност, но според мен трябва да има по-силна процедура за нарушение срещу тези държави членки, които не спазват европейското законодателство. Освен това, работим в момента по пакета за летищата, който е допълнение към единото небе. Това дава повече капацитет а, и възможности а, на земята, така че а, чрез използването на въздушното и наземното пространство ще дадем по-големи възможности на Европейския съюз да се справи с предизвикателствата. И сега зелените имат думата, казва председателя. А, това, което казах колегите до момента, беше информативно. Ще премина на немски. Да, всъщност мога да говоря на немски. Много благодаря за информацията, но аз искам да се спра на нещо много важно, както винаги това са парите. В много от измененията се настоява за създаването на функционалните блокове да има европейски пари. Знаете, че от много страни има искания за европейски пари в момента. Така че имам следната молба. Ако нещата не могат да станат поравно в рамките на публично-частни партньорства, така че наистина справедливо да се разпределят разходите, а не печалбата да остане само в частни ръце, Та, ако не се получи такъв баланс, ми е трудно да си представя, че някой би гласувал европейски пари. Трябва да има много ясни правила, разбира се, за това справедливо дялово разпределение. Иначе не мога да си представя да подкрепя а, тези изменения с искания за пари от европейски фондове. Знаете много добре, че през последните години приватизацията на печалбите, особено във въздухоплаването, се увеличава все повече. Тъй, че това е, това е особен бранш. Знаете колко много национални и всякакви други интереси се преплитат тук. Тъй, че трябва да заложим такива правила, че печалбите да не текат еднопосочно. Просто не можем да издаваме а, карт бланш в това отношение. А от страна на държавите членки има известен блокаж на идеята за единно небе. Някои не искат, някои не могат и така нататък. Това са неща, които не могат да се оправят само с пари и без спазване на условия. Благодаря. You, и аз благодаря, господин Бак. Благодаря, господин председател. Искам да се съглася с преждеговорившите по отношение на това колко е добър доклада на госпожа Фостер. Мисля, че всички можем да се обединим около компромисите. Това досие отново доказва колко е амбициозен и смел парламентът в връзка с идеи, които биват спъвани понякога от държавите членки, а тук не на последно място става въпрос и за работни места. Докладващата е права, че всеки от нас трябва да упражни натиск върху собственото си правителство, за да може най-сетне единното европейско небе да стане факт. Благодаря, господин Кастелати от комисията. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Първо бих искал да подчертая още веднъж, както и предния път постъпихме, че е качеството на доклада, изготвен госпожа Фостър, изключително високо. Чудесен е, е доклада, много добре е написан, много ясно формулиран. Бих искал да кажа, че всъщност успява да улови реалните, реалните проблеми на единното европейско небе. По отношение на измененията, които предлагате, повечето от, от тях са приемливи. Е, за нас разбираме каква е логиката в основата им. Е, не бива да изпускаме от поглед е, каква е целта на един, един от европейско е, небе, именно повишаване на качеството на диспетчерските услуги, повишаване на сигурността а, е, за пътниците, а, отрицателното въздействие на околната среда и а, други съпътстващи наземни и въздушни услуги, което да доведе до намаляване на закъсненията някои а, моменти, като например функционалните блокове и а, нуждата от а, усъвършенстване на сегашните инструменти също са засегнати. Даваме си сметка, че е спешно а, да се осигури а, изграждане на новата система. Нещата са спрели развитието си някъде към 2007 година поради, а, поради кризата, но сега имам възможност за допълнителен а, тласък. В отношение на функционалните блокове, в момента Европейската комисия а, изпраща подкани на а, държавите членки, като им припомня какви са изискванията, които а, трябва да бъдат изпълнени до началото на декември. В зависимост от това докъде сме стигнали към декември, комисията може да предприеме действия да заведе искове срещу държавите членки и по този въпрос ще докладвам пред вас отново до годината. Също така по отношение на измененията за изпълнението и преразглеждането на националните планове. Тук бих искал да поясня, че плановете са от миналата година юни месец. Тогава комисията а, излезе с препоръка, на базата на която държавите членки са актуализирали плановете си. В момента комисията разпраща писма на държавите членки, с които одобрява а, актуализираните национални планове. Тези планове в общ план от, отговарят на целите за изпълнение, а, но трябва а, да подчертаем, че някои държави членки са, по, са положили огромни усилия, а други минимални усилия. И именно в тези вторите случаи трябва да сме по-настоятелни през следващия референтен период, който води началото си от 2015 година. Също така има подчертан акцент върху внедряването на Сезар. Това е една много важна инициатива, която се радваше на приоритетен статут в рамките на инструмента за свързване на Европа. Има връзка с Сезар, между Сезар и единното европейско пространство и други елементи от инструмента за свързване на Европа. Трябва да направим всичко възможно внедряването на Сезар да бъде от максимална полза за малките и средни предприятия. Трябва да осигурим новаторско финансиране. Някои от вас предложиха проектни облигации, например. Необходимо е също така за следващия период да осигурим а, а, допълнително а, да, осигурим съществуването на Сезари за следващия период. Някои от вас предложиха стратеги основани на централизирани модели. Мисля, че е необходимо обаче да а, се изяснят компетенциите и ресорите на европейските агенции. Човешкият фактор, разбира се, е от голямо значение и социалното измерение, социалния диалог са а, от ключово значение за сектора. Също така се споменава капацитета на летищата. Естествено, в основата на тази инициатива не лежи капацитета на летищата, но ние знаем, че е тясно свързана тясно свързани капацитета а, във въздуха и а, на летищата. А, които се контролират от диспетчерските служби. Затова това а, също е едно измерение, на което което не бива да изпускаме от поглед, защото може да се е, превърне в един доста ограничаващ фактор. С това ще приключа. Поздравявам докладчика за чудесно свършената работа и заобщо Европейския парламент за това, че е изготвил този доклад, който може да даде допълнителен тласък за създаването на единното европейско пространство, на единното европейско небе. Госпожа Фостер, да, съвсем накрая. Пропуснах е, накратко е, да спомена е, становището на Комисията по външни работи. Няма да е, ви запознавам с него повечето е, от е, моментите от него са положителни. Има обаче един параграф, който не мисля, че ние трябва да подкрепим. Изумен останах, защото от години говорим за единото небе. А изведнъж те, те твърдят, че трябва да има оценка на въздействието. Казват, защо да не направим оценка на въздействието? Ами, що не сме направили преди 10 години? Това е доста сериозна област. Там се припокриват гражданската и външната и, и е, военната е, авиация. А, не, че е нещо много сложно, но а, а, като а, се зачетете и излиза, че а, всеки, а, всеки изтребител трябва да влезе, трябва по някакъв начин да влезе в системата. Това не е верно. Единствено транспортните военни самолети а, по, а, ще бъдат засегнати с задна дата. Но а, тази идея е вгледана в миналото. Мисля, че не се основава на достатъчно актуална информация. Благодаря на колегите си за градивните коментари. Госпожа Лихтенберг беше права, като спомена въпроса за финансирането. Да, има финансиране, което е разбито по различни пера и аспекти. По отношение на Сезар, там не става въпрос единствено за обществени средства. Има много частни средства, представители на частния сектор и научно-изследователски институти, така че не е единствено от дънакоплатеца идват а, е, средствата. Естествено, че нищо не е безплатно, но трябва да се концентрираме върху дългосрочните ползи, това, което ще се извлече в крайна сметка за потребителите и другите участници. Благодаря на комисията. Е, очакваме от вас да продължават, е, продължават да действат настъпателно, така че да сме сигурни, че държавите членки се вслушват в това, което казваме тук. Ние ви подкрепяме и всякакви а, е, действия, които а, е, предприемате, а, ви насърчаваме да ги предприемате. Това, което споменаха, споменахте и а, очакваме да чуем а, какво е положението по-нататък. Утре гласуваме, очакваме гласуването утре. Да, както казахте, госпожо Фостер, утре, Фостер, утре ще гласуваме тук в парламентарната комисия, а на пленарно през септември. Следващата точка пак госпожа Фот, Фостер, изграждане на и експлоатация на Европейска система за спътникова навигация. Заповядайте, госпожо Фостер. Благодаря. Сега преминавам към друга тема. Разполагаме се списък за гласуване, което е, е добра, добро начало. Искам още веднъж да благодаря на колегите за градивните предложения за изменения. Повечето от тях са градивни. А, да има и доста такива, които не са, за съжаление. Ако обаче а, си припомним защо изготвяме това становище. Трябва да се уверим, че програмата за Европейска система за спътникова навигация продължава. Трябва да гарантираме липсата на всякакво дублиране. Тук става въпрос вече единствено за обществени средства, публични средства и те трябва да се изразходват по а, максимално правилен начин. Трябва да сме трябва да сме сигурни, че всичките органи и агенции, които участват, имат ясно разпределени функции. Ползите от спътниковата навигация са безспорни и трябва да се продължи работата по, в тази насока. Ползите за транспортната система, които съм очертавал в бележките си първоначално, когато започнахме е, да говорим за навигацията във връзка с сухопътния, железопътния и морския транспорт. Така че няма да повтарям а, отново всичко. Както казах, имаше някои, а, някои недоразумения по отношение на финансирането, както казах, тук става въпрос за публични средства. Само, че пак нещата не са чак толкова черни или бели, не толкова праволинейни. Тук се скача от един инфраструктурен проект в друг и всъщност се оказва, че някои от измененията, които са внесени, говорят за финансиране, което всъщност не идва от тук, от Хоризонт 2020 година. А опитали сме се да а, а, разграничим нещата, да ограничим измененията до а, такива, които са пряко свързани с този доклад. Изпращали сме тази информация на колегите. Не искаме да ни се сърдят, ако не, ако не, е, приемат, ако не приемаме техните изменения. Просто става въпрос за други източници на финансиране. Имаше въпроси свързани с безопасността, както и обществените поръчки и превъзлагането, възлагането на подизпълнители. Всичко това са като цяло доста ясни теми. Е, няма причина да не се превъзлагат услуги, стига да има необходимите норми и правила за това. И така, както казах, Обстойни а, първоначални разисквания проведохме преди няколко седмици и сега ще дам думата на колегите, а, за да се изкажат по а, този въпрос. Разполагаме с проект на а, списък за гласуване и сега с радост ще изслушам а, това, което мисля. Господин Куненепе. Благодаря, господин председател. Благодаря отново на госпожа Фостър за отличната обработка на 38-те предложения за изменения, които бяха внесени. Две бяха постигнати и два много сериозни компромиса под нейно ръководство, които бяха и свързани с най-важните предложения за изменение. За нас от НП това е много важно. Имахме предложение на колегата Кевич, което всъщност беше по-скоро редакционно. Обсъдихме нещата с него. Става въпрос за наблюдението над ГНСС, но нещата се изгладиха и влязоха като текст в съответните а, членове, така че своето изменение 44 той ще го оттегли. Основният спорен момент, както каза и госпожа Фостър, е за размера на общото финансиране на системата. Защото това е инвестиция извън бюджета на Европейския съюз. Парите идват пряко от държавите членки за изграждане на системата Галилео. Държавите членки са наливали средства там. И естествено, че е необходимо много ясно да дефинираме точно как ще се рефинансира тази инвестиция, нещо, което е изключително важно, още повече, че става въпрос за транспорт. Дали това ще са системи за сигурност в мореплаването или за наблюдение върху магистралните такси, плащани от е, тежкотоварни МПС и прочие и прочие. Така че а, е, в комисията по промишленост и изследвания и технологии, трябва да се вземе предвид и нашето мнение. Помислете само колко е важна системата за наблюдение на образуването на задръствания. Äh, Обсъдихме нещата доколкото можахме като се а, а, обединихме около това, че извънредните неща ще се финансират през Хоризонт 2020. Благодаря на госпожа Фостер, благодаря и за изготвянето на списка за гласуване. Съгласни сме с вас. Благодаря ви. господин Кадрауи. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика. Трябва да се изкажа от името на колегата, който не успя да дойде. В общи линии ние подкрепяме становището. Колегата Богослав изрази съжаление обаче, че не, е, не е поставен акцент върху а, а, допълнителното развитие на етапа на експлоатация и а, не е ясно приложението до какво допълнително развитие ще доведе в областта на, а, на а, транспорта. Да, ясно е, че финансирането идва от а, Хоризонт 2020, но както знаете, това само по себе си е доста неясна а, а, доста неясна концепция. Все още се разработва, разработва този бюджет по отношение на приложенията. Не знам дали ще се приеме. Господин Либрацки е, е внесъл редица устни изменения. Така че е, предложението да може да осигури съпътстващо финансиране, което да върви редом с Хоризонт 2020 година. Но в общи линии а, още веднъж подкрепяме а, доклада, становището. Следващия оратор, господин Бенян. Господин Клинт се занимава с това, но аз ще говоря от него име, защото го няма. Той е съгласен с докладчика, че една функционираща сателитна навигационна система може да бъде от полза както за бизнеса, така и за гражданите. Приветства опитите да се повиши прозрачността във всички процеси, както и отчетността най-вече е, като се задължи комисията да докладва пред парламента. Също така колегата смята, че трябва да се положат допълнителни усилия, за да се организира управлението на бюджета по по-ефективен начин. Също така смята, че не бива да се изключват от участие частните инвеститори, стига да проявяват интерес. Това е което имам да кажа. Благодаря. Благодаря госпожа Лихтенбергер. Благодаря. Общо взето за мен докладът е категорично задоволителен. Съгласна съм и с повечето компромиси. Благодарна съм преди всичко за това, че е подчертана оперативната съвместимост. През изминалите години беше голяма грешка, че не обърнахме достатъчно внимание на този момент, който щеше да ни проблеми. Но остава един проблем, според мен, Както неведнъж съм казвала, това е въпросът за финансирането отново. Защото като се подаряват пари на предприятията, нека да си го кажем в прав текста, да не говорим за публично-частно партньорство. Иначе съм положително настроена по отношение на съвместното финансиране, тогава когато става въпрос за добри, интересни проекти. Но както казах и за предишния доклад, просто не можем да допуснем в такива партньорства да печели само единия. Господин Шнитгер от комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за отличния доклад. Мисля, че имахме възможност миналия път да споменем колко високо ценим този доклад заради неговата яснота, както и за вложената в него подкрепа за програмата за глобална сателитна система. Мисля, че днес чувам до голяма степен консенсус по това, че ви подкрепяте предложението. Първо искам да подхвана една точка, понеже госпожа Фостър я подчерта също, тя е много важна, а именно точката за финансирането бих посмял да кажа, че всички се съгласяваме по отношение на необходимостта за финансиране на разработването на приложения. Както един от депутатите а, каза, а, всъщност инфраструктурата е безполезна, ако след това няма приложения, които да започнат а, да я прилагат. Така че в крайна сметка как ще се финансират тези приложения? Това ще се финансира чрез парите, които се заделят по това законодателно предложение или ще се търсят други източници на финансиране? Ние сме изчислили разходите или по-скоро бюджета, който сме предложили пред парламента и съвета единствено за внедряването на инфраструктурата. Следователно, всяко приспадане от това за популяризиране на приложения ще постави под въпрос действителното завършване и експлоатация на инфраструктурата. И под тази причина, и то не е най-малката, има и други причини, поради които подкрепяме изцяло госпожа Фостър в нейното предложение финансирането за развойна дейност и за разработване на приложения да идват парите от Хоризонт 2020 година вместо от други източници. Няма да отнемам повече от времето ви. Искам да ви благодаря на всички заедно за усилията и особено на госпожа Фостър за отлично изготвения доклад. Благодаря. Госпожа Фостър искали думата? Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията и на колегите. Искам да посоча на господин Либерацки а, всъщност списъка с измененията за гласуване. А, ние сме ги вложили тези изменения и в а, списъка с изменения, така че погледнете го. И мисля, че наистина доста конструктивно подходихме напред по този въпрос, господин председател. И повечето хора, които изразиха коментари, бяха изслушани и бяха взети преди техните коментари в измененията. Утре ще гласуваме в комисията. В ИТРЕ на 6 септември смятаме, че ще се гласува този доклад. И в момента само предварително знаем, че на пленарно заседание през октомври евентуално ще бъде гласуван този доклад. И така, следващата точка от дневния ред е пакета за слотовете на летищата. Господин Хугиас има думата, той е докладчика. Grazie Presidente, rispetto alla tabella di Mar. Благодаря, господин председател. За графика, който около който се споразумяхме. Той изглежда последния начин. Проекто докладът е предоставен на всички, изпратен е и до докладчиците в сянка, и до комисарите. Впрочем, благодаря на всички за доброто сътрудничество. Вече проведохме някои изслушвания, имахме достатъчно поводи да обменим мисли. Моля за извинение, колко време, е, с колко време разполагаме? много се въздържам да а, казвам на докладчиците, че имат повече време, отколкото е предвидено в графика, но можете да се разпрострете малко повече. Ако усетя, че твърде много прескачате времето си, ще се опитам да ви спра. Така или иначе, в момента изпреварваме графика, така че може да се разпрострете. Е... la mia eh, relazione segue sostanzialmente eh, l'impostazione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 che eh, eh, introduce eh, il eh, mercato secondario. На първо място става въпрос за въвеждане на вторичен пазар на слотове. с изключение на Великобритания, друга държава членка все още не е признала официално този пазар, макар че такава практика съществува така или иначе. Сега вече нещата се разписват в правила, включително и за компенсаторните разплащания между авиокомпаниите. Като, разбира се, правилата се съпътстват от а, а, гаранции за независимост, например, на регулаторния орган, защото той наистина трябва да бъде прозрачен и независим по отношение на своите решения, защото от тях зависят много субекти, летища, авиокомпании и други засегнати страни. Не забравяйте, че тук става въпрос и за лицензите на летищата и правата на ползване на техни услуги в определени времени, времеви ниши, което всъщност представляват слотовете. Освен това, искам да подчертая, че най-важното е да дефинираме, да дадем дефиниция за това, що е слот. Като според мен трябва да се базираме на такава концепция, от която да става ясна структурата, защото тук са засегнати публични интереси, интереси на гражданите, на държавите, на летищата, на авиокомпаниите, провеждащи полетите – както и за интересите на самите летишни власти. Ето защо толкова дебело се подчертава независимостта а, и, и координиращият орган трябва наистина да е непременно независим. Какъв е проблемът? Както и последния път на заседанието с докладчиците в Сянка казахме, Темата включва различни аспекти. Тя обхваща различни проблеми на политиката на въздушния транспорт и е важно ние да отчетем всички тези аспекти. Между всичко останало сме се спряли и на взаимовръзките между големите летища, регионалните и периферните летища в Европейския съюз. Внесъл съм в това отношение предложение за изменение на проекто текста на комисията – за да стане ясно, че службата, която разрешава слотовете, трябва да има възможност и да отказва предоставянето на слот. В случаите, когато става въпрос за връзки с периферни или регионални летища. Големите летища, които са големи центрове, все е, имат все повече междуконтинентални полети, така че трябва да се създават условия за използване на тези летища от страна на страни с традиционно развито въздухоплаване като Америка или нововъзникващите економики от азиатския регион. Предвижда се до 2030 година въздушното, е, натовареността на въздушното движение да се удвои. И а, е, сега съществуващите големи централни летища на Европа вероятно няма да могат да се справят с това ново натоварване. Именно това е предизвикателството към нашето законодателство да предвидим този момент. Няма да можем а, да решим проблема само чрез изграждане на нови големи летища с нови големи и по-голям брой писти за излитане и кацане. Prezioso non consentirà di avere risposte in questo senso. Allora la proposta che ne а, защото не забравяйте, че и терените в Европа, на които биха могли да се строят такива летища, не са чак толкова много. За това не смятам, че това е най-правилното решение. Е по реалното е да се разширят сега съществуващите летишни мощности, а при това ще могат да се създадат и повече от 60 000 нови работни места. И ще ми позволите едно последно съображение. Положението е такова каквото е. И сега е момента да решим дали, независимо от съпротивата, която ни е известна, особено от страна на онези, които в момента се възползват най-много от съществуващото статукво, Та, независимо от е, този, тази съпротива, говоря преди всичко за авиокомпании, за старите държавни авиокомпании, защото на тях не им се ще нещата да се променят. Това обаче би се отразило изключително вредно на въздушния транспорт като цяло. Значи, ако бездействаме, ако запазим статуквото или се стремим към нереални решения с ново строителство, това би означавало въздухоплаването в Европа да тръгне надолу. Не бива да, допускам, да допускаме това. Ето защо е необходимо да търсим по-добри решения. Между прочим, много конструктивно беше сътрудничеството с докладчиците в Сянка. Благодаря на всички. Въпросите остават открити. Комисията всъщност също работи много добре с нас. Чак през септември изтича срока за внасяне на предложения за изменения. До тогава се надявам да можем да формулираме добро предложение. Грация, президенте. Господин Финанца от НП. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за това, което е свършил до момента. Имаме работен документ, свързан с този доклад, а, за разлика от другите две точки, по които говорихме вече в този пакет. Имаме текста на доклада, което ни дава възможност да говорим възоснова основа на конкретни текстове. А, така че моята идея е следната да разгледаме този бранш в условията на криза, в условията на рецесия, както и в условията на някои други важни фактори. Има а, участници на световния пазар, които са изпаднали в изключително затруднение. За да грабнат пазара от европейските оператори поради централното разположение на Европа, те полагат много големи усилия, тъй като съществува изключително голяма наситеност на големи летища. Трябва това да сравним с перспективите за растеж следващите няколко години. Мисля, че може да се подходи към въпроса на няколко нива. На първо място, може би, да не гледаме единствено слотовете, а цяла плетория, цяла а, палитра от аспекти. Чудя се обаче дали нашата цел, която си пред... поставяме е да увеличим мощностите на летищата, техния капацитет и дали това трябва да се направи чрез най-различни намеси и дейности това ще изисква инфраструктурни инвестиции. Това очевидно е съвместимо. инфраструктури, които очевидно трябва да са съвместими с околността. Другото нещо е съществуването на едино небе с развитието на функционални блокове въздушно пространство, което ще превърне контрола на въздушното движение малко по-ефтин и по-управляем, по-ефективен. Това е само един от аспектите, които трябва да бъдат разгледани. Сега се връщам към това, което каза докладчика, това, което вече е написал доклада си. Независимостта на координаторите. Ние сме съгласни. Не смятам, че имаме огромен проблем поне в дискусиите, в които аз проведох в ежедневната си работа по този въпрос, през последните няколко месеца сундирам проблемите, сундирам ги с колегите. Не изглежда това голям проблем, но така или иначе независимостта на координаторите е изключително важна. Трябва да се погледне на това, кой ще плаща на координатора и кой ще му позволява да продължи да работи. Мисля, че е необходимо да се постигне и яснота по този въпрос. Кой ще заплаща за какъв вид работа? Това, според мен, ще даде повече независимост и правомощия на координаторите. Това е първата ми забележка. Втората ми забележка е, че желанието за по-голяма прозрачност също е нещо, което всички би трябвало да приветстваме. Трябва да гарантираме че разпределението и резервирането на слотове няма да генерира един пазар, който е чисто финансов, а по-скоро за генериране на свободни слотове, а, когато разбира се има и, и економически пропорционални ползи, свързани с слотовете, това също би било добре, но трябва да разгледаме как по-добре да дефинираме това вторично търгуване с лотове. Смятаме, че това е едно полезно упражнение в светлината на това, което казах. Правното определение на тези слотове, на тези времеви ниши. Ако искате да дефинирате какво представлява слотът, има известни проблеми. Аз искам да съм сигурен, че определението е коректно, е вярно, защото в противен случай ще се стигне до недоразумения, които не, е, няма да улеснят, а напротив ще усложнят цялото това упражнение. Затова трябва в нашите групи, заедно с докладчиците Сянка, да разгледаме именно този въпрос за определението. Нещо друго, което все още не фигурира в доклада – съществува голямата тема за разпределението на слотовете и сериите от слотове а, и принципа или редовно ги използвай, или ги изгуби. Тоест, трябва да се използват слотовете или иначе се губят. Това го чувам във всички изслушвания до момента и смятам, че докладчика наистина е вложил тази идея, групите я подкрепят, но не знам дали имаме добро обосноваване от страна на комисията за осъществяване на тази промяна в сравнение с минусите, които ще се натрупат по отношение на регулирането в сравнение с други участници в международния пазар на такива услуги. Така че Смятаме, че не би имало твърде много недостатъци да се направи тази промяна, затова аз съм за тази промяна за изменение на правилата по отношение на сериите слотове. По отношение на сериите слотове аз съм доста консервативен. Вероятно, тук можем да направим известна промяна, нещо, което да въжи за всички, което да дава възможност за ползването от местните участници и минимално а, участие на местните серии слотове, а, като а, летищата по този начин ще управляват по-добре своя график, своя план. Това, което искам да кажа последно е свързано с таксата за резервиране на слотове и санкциите. Комисията предлага да се плаща такава такса за резервация от страна на авиокомпаниите. Не знам дали това ще рисковано за самите компании, когато се опитват да резервират серия от слотове. Трябва обаче да гарантираме, че няма злоупотреба с а, тези серии от слотове, с тяхното резервиране, вместо да налагаме някаква такса. Санкциите са по-важни от таксата. Господин Самоли има думата. Искам първо да благодаря на докладчика за представения ни текст. Смятам, че вече имахме възможност да го обсъдим на подготвителните срещи. Както знаете, това е много значим и същото време много деликатен въпрос. Тъй като той е важен за всички ни. Всеки ползва летище, има си оператори, има и пътници, които също са ползватели на летищата. Така че трябва да има един широк консенсус по това, което правим, искаме да направим. Целта ни е да а, освободим по управляван начин капацитет на летищата, да направим по този начин европейските летища по-конкурентно способни. Така че по този въпрос трябва да има широк консенсус. Аз разгледах отблизо доклада и съм съгласен с повечето изложени становища, но искам да дискутирам няколко области, където според мен са необходими подобрения по отношение на първо място на вторичния пазар на слотове, дефиницията на периодите от време и този въпрос за координаторите. Това са трите въпроса. По отношение на тези времеви периоди, смятам, че трябва да имаме яснота на дефиницията. Например, държавите членки могат да са състояние да е, решат да управляват слотовете и да ги продават на този, който подаде най-висока оферта с неизбежно изкривяване на пазара, неизбежни въздействия върху него. По отношение на вторичния пазар, искам да кажа, че държавите членки могат да дадат по-голямата част от доходите – за целите на инфраструктурата. Това можем да го обсъдим във връзка с туричния пазар, тъй като той генерира много а, приходи и част от тези приходи могат да се вложат в инфраструктура за модернизиране на летищата, за създаване на нов капацитет и за поддържане на тяхната конкурентоспособност. Така че летищата в основни линии би трябвало да управляват доходите, които им се предоставят, които им се падат. Ако това не се регламентира както трябва, държавите членки ще понесат товар върху своите бюджети и няма да има сигурност, че парите ще отидат за инфраструктура. На следващо място, координаторите, според мен, трябва да бъдат разгледани в няколко параграфа, в няколко абзаца, които да разглеждат тяхната независимост и уреждането на евентуални конфликти на интереси. Така че трябва да процедираме, както направихме по време на срещата между докладчика и докладчиците в сянка. Мисля, че трябва да дефинираме тези координатори, тези лица. Европейския координатор какво представлява? Става въпрос за обмен а, по най-възможно прозрачен начин за наличието на слотове в европейските летища. Въпреки това, за 80-20 смятам, че всеки знае и всеки осъзнава, че това е много технически въпрос. И трябва да се отдели достатъчно време, за да се разбере дали трябва или не трябва да се намесваме. Дали е необходимо да се опитаме да избегнем проблеми между операторите и летищата. И в действителност какви ефекти тези проблеми могат да имат върху пътниците. Както каза и докладчика, мисля, че въздействието по 18-20 и връзката на европейския пазар с световния това е нещо, което следва да обсъдим. Можем да проведем поредица от изслушвания, евентуално през септември, за да постигнем по-ясно определение за това, което е заложено тук. И последното нещо, е, вероятно е, си струва да разгледаме ясна система на санкции, която да обесърчава порочни практики от страна на операторите, които решават да не използват слотове или пък закъсняват при връщането на слотовете. Така че искам да благодаря на докладчика, на останалите колеги. Смятам, че предложенията на докладчика са в правилната посока. Благодаря на сътрудничеството в групите. Господин Бениан за либералите wanted to make uh, um, uh, a little bit more, um, uh, say a little bit more about one of the points. Благодаря. Исках да кажа а, няколко думи допълнително по това, което спомена господин Роди. Става въпрос за регионалните летища. Този въпрос се минава отвъд а, а, тези е, е, летища, които са в отдалечени райони. Мисля, че всички регионални летища могат да бъдат е, застрашени, ако прекалено много се отвори пазара на слотове. По принцип аз подкрепям инициативите на свободния пазар, но има изключения. Там, където има, а, е, има потенциални дефекти на а, е, самия пазар. А тук има такива. Например, полети между транспортни възли а, обикновено, обслужват по-големи самолети. 200 и над 200 пътници, докато при другите регионални, по по-малките регионални, 100-120 е обичайния капацитет. В крайна сметка може да се стигне до нещо, което да не е най-подходящото економическо решение защото летищата биха могли да да се завлекат от тенденциите на пазара, да предлагат повече, повече полети между отделни възли, но хората в отдалечените райони пък ще бъдат така по изолирани от тези транспортни възли. За това мисля, че трябва да подхождаме по-внимателно към разпределението на слотове. Трябва да има достатъчен достъп до транспортните възли, големите летища, за пътниците, които пътуват от по-отдалечени регионални летища. Много е хубаво 100 полет, полета на ден да има между Франкфурт и Лондон с по 300 пътници но ако хората не могат да стигнат до Лондон или до Франкфурт, за да стигнат до другата дестинация, няма никакъв смисъл от това нещо. Отделните е, решения, търговските решения, които а, е, са свързани с конкретен слот, ако не са обект на а, контрол, може да означава, че по-малките самолети а, е, трудно ще се придвижват а, от а, отдалечените райони. Благодаря, госпожа Лихтенбергер. Благодаря. Искам първо да засегна един въпрос, който обсъдихме и на заседанието между координаторите и докладчиците в Сянка. Вие говорите за огромни темпове на растеж но на фона на економическата ситуация и на фона на това, че намаляват доходите на големи групи от населението, мисля, че растежът ще бъде преди всичко в ниско, областта на нифто, нискотарифните въздушни превози. Тъй, че нека да не прекаляваме с а, прогнозирането на растеж, за да не програмираме предварително стратегия, която после да се окаже неправилна. Това по този въпрос. Сега за регионалните летища. По-скоро съм с впечатлението, че понеже пазара през последните години се е разпределил такъв какъвто е, в Европа на, се появи една монополна, олигополна структура, която е уникална. И тъкмо регионалните линии печелят най-много, защото там цените растат много бързо. Разпределението на слотовете, както ми казват, ставало доста селективно, така че положението по-скоро се характеризира с това, че конкуренцията между големите възлови летища е много по-силна, по-сериозна, така че а, не смятам, че а, са оправдани страховете на колегата, че ще бъдат ощетени регионалните летища. Но така, при това разпределение на пазара, което е на лице в момента, независимостта и прозрачността трябва да бъдат алфата и омегата в а, тази област. много добре знаем колко много опити са правени е, да за налагане на млади, нови компании, които получиха слотове, но по времена, когато никой не иска да лети, например. Тъй, че това ме навежда на подозрението, че по-скоро няма достатъчно прозрачност и независимост при разпределението на подобни слотове. Ето това трябва да бъде наше централно изискване, трябва да бъде и централното изискване към координатора на слотовете. Ако а, така подкрепим идеята за таксата за резервиране на слотове, което само по себе си е нещо добро и е в духа на пазарната економика, но все пак трябва да гарантираме, че от системата няма да се възползват големите монополи, че няма да, я, да злоупотребяват с нея с цел да натискат всички новопоявяващи се фирми чрез, или чрез предоставяне на неблагоприятни слотове или чрез прекалено високи такси. Така че ако има търговия на вторичен пазар, нека да има и ясни критерии. Примерно шум, емисии, защото в въздушния транспорт така или иначе, както впрочем и при пътния транспорт, има поставени цели за намаляване на емисиите от въглероден двуокис, а вие ги пренебрегвате, защото все пак политиката на Европейския съюз по отношение на борбата с измененията на климата, като че ли бива пренебрегвана. Тъй, че нека, ако има търговия, тя да е по ясни критерии, в е, областта на единното европейското небе също няма напредък. Е, там верно са виновни държавите членки. Но ако определим тези е, критерии, ще имаме истински шанс поне на едно място да дадем, да отредим важна роля на критериите, свързани с борбата с измененията на климата. Пак повтарям, най-важното са прозрачността и независимостта при разпределението на слотовете и при работата на координаторите. Това трябва да е в центъра, защото в това отношение пазарът отдавна вече не работи. Добре, госпожа Фостер, благодаря господин председател. Много благодаря на докладчика, който организира а, семинарите и срещите на докладчиците в Асянка. Това, което показва всичко това, е колко сложен е въпросът. Нещата обикновено изглежда доста ясни, но всъщност не са. Повечето от а, а, позициите, с които се сблъсках по време на дискусиите, проистекоха от а, дебатите от преди няколко години, когато аз бях член на НП. Тогава парламента спя, спря развитието на този въпрос а, до там. Един от основните проблеми а, беше правната дефиниция, правното определение. А, за това, за това а, направо подскочи, когато някой каза, а, а, че ни трябва правно о, о, определение. Слотът е нематериален актив, с който може да се търгува. А, но защо решихме да отворим отново този въпрос? Е, и комисията е започнала, започнала този процес. Е, ние ще окажем подкрепа. Координатора е независим, трябва да бъде независим. Мисля, че ако говорите с всички координатори, те ще ви е, кажат, че понякога могат да си вършат работа както трябва, а понякога не. Този въпрос трябва да се разгледа доста внимателно. Мисля, че всички сме съгласни по отношение на тази предпоставка за преразглеждането на настоящия регламент. Определено съм съгласна с докладчика по общите части, но по някои по-дребни детайли не съм съгласна. Например, не съм съгласна с някои изменения, че ни трябват а, мрежови а, плетища. Мисля, че това трябва да стане ясно. Мисля, че няма а, причина а, на всяка цена а, летището да е собственик на слотовете. Да, това е възможно, но не на всяка цена е необходимо. По отношение на вторичната търговия. Вече е, казах, че при нас, в нашата страна, имаме вторичен пазар от много години. 99% е, от е, слотовете се търгуват 99% без финансов аспект, 1% са е с, с финансов аспект. По отношение на приходите, аз не мисля, че тия пари трябва да отидат в правителството или в инфраструктурата. Знаем, че те няма да стигнат до инфраструктурата. Решението е чисто търговско. Въпрос на, на търговска тайна е начина по който са организирани нещата. Ако искаме да променяме нещата, не бива да допускаме влизането в едно такова неясно а, а, поле, където нещата няма да са а, а, никак прозрачни. Доста ликвиден е а, а, пазара на слотове, доста специализирани са нещата. Някои неща, някои решения изглеждат доста прости, но това на всяка, е, е на всяка цена е така. Вторичната търговия не бива да е нещо задължително. Ако някои а, е, държави членки не искат вторичен пазар, просто да не го ползват. 80-20 е, или 80 20 трябва да се остане така както е. А, има много международни е, решения, а, споразумения и договори и няма смисъл те да се нарушават. Те са създадени поради определени причини за определена цел. Както и предния път настоях, можем да разгледаме местните правила за някои летища, но стига всички участници да са съгласни. Отново координатора ще изиграе много важна роля и в този процес. И накрая, господин председател, по отношение на свързаността дали всичките международни превозвачи ще си ползват всичките слотове по всичките си маршрути. Еми, естествено, че ще ползват повечето, голяма част от тях, но ако, ако са разумни, естествено, трябва да направят всичко възможно да запълнят самолетите си и то от по-отдалечените места на Европа. Само така ще ги запълнят. Аз не виждам, не виждам какъв е проблема а, с а, отдалечените райони. Няма да има просто а, полети между големи а, транспортни възли. Така че периферните региони, да, трябва да, а, отдалечените райони трябва да а, са в. А, положение, което да им дава възможност да се възползват благоприятно. Доста от измененията ги подкрепяме. Като цяло подкрепяме курса на действие на докладчика. Тези, които не можем да подкрепим, ще обясним защо. Благодаря, благодаря им докладчика. Господин Рикия. Благодаря, господин председател. Първо искам да поздравя докладчика за добре свършената работа. Искам да засегна един а, момент, който ме кара да се питам нещо, без да мога да си отговоря. Изненадан съм, че е, говорите за организиране на първичен и вторичен пазар на слотове и то при условия, които въобще не са ясни. А, това не е пазар за коли втора ръка или за финансови продукти. Тъй, че разпределението на един първичен пазар иска, е свързано с изпълнение на предпоставки, включително екологични критерии. Освен това, вие твърдите, че това е първичния пазар, а вторичния е бил онзи, който е чисто комерциален, така да се каже. И за мен възникват някои въпроси на вторичния пазар? Поддържа ли се равновесие? Отчитат ли се всички проблеми? Не само финансовите аспекти, а и, например, аспекта за оптимизиране на транспортния трафик. По справедливи критерии ли става това? Защото лесно можем да си помислим, че има големи компании с големи ресурси, голям капацитет, които инвестират здраво на вторичния пазар. Изненадан съм въобще от това организиране на първичен и вторичен пазар, като първичния функционира по един начин, а вторичния по съвсем друг. Това е и въпрос към комисията. Значи ли това, че в някакъв момент целият пазар ще стане а, е, вторичен, а да чакаме ли и третичен пазар? Какво ще стане след 10-20 години? а, съществуване на една система, която е напълно непрозрачна, освен ако държавите членки не решат да изложат ръка. И също съм смаян от огромният ния хаос на организацията на този пазар. Merci, Monsieur le Président. Euh, comme je l'ai déjà exprimé lors de nos précédents... Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Последния път, когато говорихме по пакета за летищата, изразихме притеснение, защо трябва да се преработват правилата за разпределение на слотовете. Достатъчно затруднение има в отрасла и сега. Приветствам а, философията по това предложение, което предлага комисията, обаче а, бих искала да засегна няколко момента, например състоянието на новите оператори. Няколко а, колеги а, също споменаха а, и трудностите с вторичните пазари. Ние имаме доста сериозни очаквания. Това не е една дребна мярка, която да отмине незабелязано. А, затова имам няколко въпроса по вторичния пазар. Той отговаря ли на изискванията на времевите сотове изобщо? А, на големите летища, така или иначе вече съществуват сериозни натоварени времеви участъци. Аз не мисля, че вторичния пазар ще разреши това. Така че какво? Просто да го легализираме, за да намалим несигурността. Това ли е целта? Защото в средносрочен план компаниите пак ще трябва да се изпълняват непечелившите регионални а, полети. Сега, в а, трети страни може дори да се дават а, субсидии. Това ще доведе до нелоялна конкуренция при замяна на слотове. Това няма ли да бъде реално изкривяване на пазара, защото ни трябва пазар с равни условия за всички. един вторичен пазар предполага, че доста голяма част от дейностите ще са в ръцете на държавите членки. В същото време, когато се опитваме да хармонизираме небето. Следващия въпрос ползването на слотовете, който се повдига от комисията сериозно съм обезпокоена от а, това нещо. Всъщност комисията затяга а, правилата, вместо да помогне на участниците на а, пазара. Напротив, задушава участниците, вместо да им даде да си поемат глътка въздух чрез по-добро оползотворяване на слотовете. Мисля, че трябва да каже нещо по този въпрос докладчика. Сега, по а, предложението на комисията мисля, че не бива да забравяме разпоредбите, които въжат като цяло за въздухоплавателния сектор. Та, е, тези идеи а, е, се радват на подкрепа на, от страна на а, е, единното европейско небе, но ако разгледате слотове, има слотове, които се оползотворяват на ниво 85%, за разлика от много други. Така че съществува а, доста голям дисбаланс. дали да се плаща някакъв депозит за ползването на слотове. Е, мисля, че е, всъщност трябва да е, вървим по посока на санкции в случай на неоползотворяване на слот. а не толкова да се въведе нова система на а, приоритети и мрежи между а, летищата. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Общо взето виждам, че всички сме на едно мнение по отношение на това, че въздушният транспорт ще става все по-интензивен и за това, че има, така да се каже, традиционните авиокомпании и е, нискотарифни авиокомпании. И трябва да вземем мерки положението да не се влушава вследствие на нарастващата интензивност. Но има предложения за изменения, които ще докарат повече проблеми, отколкото ще решат. Така че наистина трябва да сме много внимателни. Например, създаването на слотове, на времеви ниши. Е, за мен това е рисковано. особено с оглед на това, че по този начин може да проистече изключително нелоялна конкуренция между европейските авиокомпании и дотираните авиокомпании на трети държави. Освен това, трябва да внимаваме да не се разпокъсва повече нашият авиотранспорт в Европа. Напротив, трябва да се стремим към създаване на подобрени условия за този вид транспорт, чието раз, е, значение ще нараства и ако не намерим решенията през 2300 година, е, ще бъде трагично. Новите критерии за предоставяне на слотове, според, които се предлагат, според мен са прекалени, защото пораждат риска да има авиокомпании, които просто да не бъдат в състояние да изпълнят критериите, но да не искат да се лишат от слотовете, които са получили и да оперират с полети, които са полупразни, нещо, което няма да допринесе за опазване на околната среда. Освен това, разбира се, че съм съгласна с идеята за оптимизиране на капацитета на нашите летища. Това обаче трябва да стане в по пътя на концентрацията, без да се допуска дестабилизация на въздухоплаването. Благодаря, господин председател. E, Господин Крамер, да, съгласен съм. А, попитахте защо се създават два различни пазара. В транспорта пазар в момента нямаме. В транспорта имаме планово стопанство в чист вид с субсидиите, с данъчните облегчения и така нататък. Ето защо през а, изминалите години въздухоплаването се интензивира толкова много. 30 милиарда годишно им се отпускат. Какво ги интересува, че се качват цените на горивата? Така че този бум е изкуствен. И въпросът към а, авиокомпаниите е дали ще си вършат работата с а, малко пътници, обаче възоснова на правилни критерии или ще работят само с субсидии. Ето защо ни трябва пазарна економика и то не само във въздухоплаването. Ето, железопътния транспорт е по друг начин. Студентът, който пътува от Берлин за Мюнхен, му е все едно дали ще а, пътува 2 часа по-бързо, защото през интернет си намира ефтини билети. Докато не решим този въпрос, докато не въведем пазарното стопанство, ще имаме проблеми. От 50 години, например, в шосейния транспорт, се борим а, с милиони субсидии срещу задръстванията. В резултат задръстванията са си същите. Винаги сме казвали, че автотранспортът ще се увеличава, обаче ние с инфраструктура ще посрещнем удара. Ето, че се получава обратно. Има други страни, други общини, които са си понесли реалните разходи в областта на транспорта и са си решили проблемите. Ето, питам сега, ще повтаряме ли тази грешка и във въздушния транспорт с субсидиите? Естествено, а, искам да ви дам един пример, обичам да го давам. От Берлин за Рим а, летях за 25 евро. Не защото търсих, а намерих такъв а, полет. А таксито ми струваше, а, а таксито ми щеше да струва 50 евро до хотела, от летището до хотела. Така че ако продължаваме да допускаме това, на 20 години ще трябва да разширяваме летищата, да строим нови писти и това е все в някакъв момент. Този мехур ще се спука като мехура с строителството в Испания. Ето защо е крайно време да въведем пазарна економика в транспорта и преди всичко в въздушния транспорт. А, дясното правителство в Германия преди няколко години въведе данък върху въздушното движение в Германия. Не ми се вярваше, че ще го направят. Сега едва два, а в момента и на авиокомпаниите им се отнема една 12 от това, което са получавали до сега и те надигат вой до небето. Просто нещата станаха с една 12 по-справедливи. Това е правилната посока, за да осигурим не само мобилност и транспорт, а и опазване на климата и околната среда. Ако продължаваме както до сега, ще отнеем перспективите за живот на нашата, нашите деца. Още веднъж повтарям, трябва пазарна економика. Не един пазар, не вторичен, не, един, не първичен и така нататък. Трябва да имаме пазарена економика, свободен пазар със съответното данъчно облагане, за да могат да оцелеят онези авиокомпании, които са дееспособни. Merci, monsieur Kramer. Monsieur Higgins. Thank you very much, Mr. Господин Хигинс, благодаря. Сега изслушах това, което казаха докладчиците в Сянка, но изслушах и другите колеги, които изложиха много аргументирани становища. Съгласен съм и с Жаклин, това, което каза. Всъщност може да изглежда просто, обаче то е сложно, изведнъж се осложнява. А пък то госпожата ни казва за въпроса с топографските въпроси, така че това са различни гледни точки, различни държави членки, индивидуални е, усещания за дистанции и така нататък. Така че всичкото е, това нещо е, е разводнено в е, първия проект. Това обаче си остават важни въпроси. Мисля, че в крайна сметка трябва да разгледаме същността на доклада. Знам, знам, че има различни гледища по отношение на факта, както Кристин каза и господин, госпожа Вастот. А, тук не става въпрос да се лиши от а, всяка компания от кислород. Тук а, целта е да има по-голяма прозрачност, конкурентно способност и по-добро, по-подходящо използване на самите слотове. Смятам, че комисията и докладчика са изготвили един документ, а, който отразява същността на това, което се опитваме да постигнем. Ако а, се, да спазваме поговорката, че дявола е в детайлите и започнем да разглеждаме всичко подробно, смисъл на увеличаване играе на конкуренцията чрез а, слотове, според мен а, това може да а, доведе до използване на нискобюджетни компании като Ryanair, обаче аз не използвам Ryanair. А, те искат обаче да окажат натиск върху Lufthansa, върху Air France и така нататък. Тоест съществува конкуренция от гледна точка на потребителя крайна сметка говорим за а, това, кое е най-добро за потребителя което е съществуването на конкуренция. На второ място, по отношение на процедурата и нейната прозрачност. В момента няма такава прозрачност и това предлагаме да направим. Третото нещо е да се включи а, системата за разпределение на слотове в схемата за европейското небе. Смятам, че това е добра стъпка напред. Смятам и напълно подкрепям това, че към момента превозвачите и операторите си седят на слотовете и в последния момент казват ние не ги щем тези слотове и ако някой иска да навлезе на пазара да ползва тези слотове, не може. Това е отрицателен елемент по отношение на конкуренцията. това е, загубване на капацитет, неефективно използване на слотове е лошо и наистина много е трудно на авиокомпаниите да лансират нова услуга, отнема месеци. Смятам а, и съм съгласен с това, което каза господин Бенин от Алде по отношение на въздействието, което ще окаже това за регионалните летища а, за полетите от възел до възел, защото регионалните а, летища наистина са жизненно важни за оцеляването на регионите и те са много важни, а пък ще бъдат дискриминирани по а, смисъл на това, което в момента се предвижда. Ролята на регионалните летища трябва да се подчертае за оцеляването в економически смисъл на самия регион. Това, което казаха преждеговорившите е добре, но в крайна сметка пазарната економика означава повече конкуренция, а пък конкуренцията е всъщност живота на самата търговия. Благодаря ви. Благодаря, господин Хигинс. Госпожа Майснер. Благодаря. Още от самото начало си мислех, че досието с слотовете ще се окаже най-сложно от всички. Отначало мис... на всички ни се виждаше доста невзрачно, когато говорим за шум, знаем за какво говорим, когато говорим за наземно обслужване, знаем за какво говорим и за слотовете си мислехме, че е ясно. Всъщност технически е изключително сложно и виждам колко дискусия поражда. Обръщам се към колегата Крамер в много области на транспорта. Има субсидии няма пазарна економика, но това не е така само във въздушния транспорт. Мисля, че нашия докладчик е свършил чудесна работа и няма да говоря за самите слотове конкретно. Освен това, че трябва да имаме предвид, че непременно следва да се отчита ефективността на летищата, трябва да се оптимизира трафика. Dann geht es sowohl um Arbeitsplätze bei den Airlines als auch um освен това, обаче, трябва, не бива да забравяме, че става дума за работни места. Работни места на летищата и работни места в компаниите. Тъй, че когато си говорим най-общо, че се увеличава въздушния транспорт, нещо, което госпожа Лихтенбергер отрича, а Михаил Крамер твърди, добре, после ще ви питам дали сте се разбрали, но, действително, аз съм убедена, че ще се увеличава въздушния транспорт и че така и трябва. Можем часове да спорим по този въпрос. А, когато ходя в училищата пред учениците, непрекъсно се налага да обяснявам, след като европейците ставаме по-малко на брой, защо се увеличава транспорта. Просто на света има все повече хора, обяснявам аз на учениците и ако искаме да направим нещо за нашите деца и внуци в Европа, трябва да продължим да стоим добре на световния пазар. Световният пазар можем да го достигнем не само по а, а, релси, трябва да си оправим и въздушния транспорт. Забелязахме, че някои браншове, например автопроизводството, БМВ, не можаха да се справят финансово, защото им е скъп въздушният транспорт на някои суровини и материали. Ето вижте колко е важен въздушния транспорт, освен това, за което, което за всички е ясно, че той дава възможност за свободно придвижване на хора из целия свят. Освен това съм на мнението на госпожа Диверак. Тя е права, като казва, че не бива да забравяме, че нашите европейски авиокомпании са в конкуренция с компаниите на държави, в които те са поставени при съвсем други условия. Просто ние нямаме възможност да субсидираме своите авиокомпании, като Емиратите, да кажем нямаме и намерение да го правим, обаче така или иначе сме в конкуренция с тях. Затова има страшно много аспекти, които трябва да се отчитат и те като че ли се концентрират, когато говорим за слотовете. Но така или иначе нараства въздушния транспорт. Трябва да откликнем на това предизвикателство и досието е много сложно. Благодаря на госпожа Майснер. Майкъл иска думата съвсем за кратко. още нещо. В Deutsche Bahn железопътното предприятие на Германия, работните места са спаднали на половина. Никой не говори за това. На летище Франкфурт работят 70 000 души. А, така че, когато говорим за работни места, не бива да наказваме един бранш за а, сметка на друг. Си, Майкъл, благодаря, Михаил. Сега преди да дам думата на комисията, за мен бе удоволствие е, как е, Михал Крамер защити пазарната економика. Тук не ставаше въпрос е, да съм за или против. Просто казах, че има много различни начини, а, по които са организирани първичния спрямо вторичния пазар и а, това беше много по-лесно. Благодаря, господин Рике. Комисията има думата. Дами и господа, от името на комисията първо искам да благодаря на докладчика за работата вложена в този текст и за това, че е подчертана необходимостта от независимост на координатора на слотове. Особено когато става въпрос за вторичната търговия на слотове. Също благодаря на докладчика за това, че не успорва необходимостта от по-голяма дисциплина сред превозвачите, когато използват летищен капацитет. Разбира се, желателно е да има гъвкавост, но когато сме изправени пред положение, в което капацитета на летищата се изчерпва постоянно през деня, и в пиковете, в пиковите часове трябва да се подсигури, защото превозвачите да използват капацитета на летището по най-добрия възможен начин. Това е много важно. В смисъл на желанието на комисията да се ползват серии от слотове при запълване 85% поне. И 15-те биха се използвали последователно от други. Също така бихме искали да се внедри система за предотвратяване на късното връщане на слотове в общия брой, за да може се даде достъп до тях на други авиокомпании. Трябва да има по-голяма последователност между а, слотовете в летището, които са градивен елемент на работата на летището и летателния план. Когато става въпрос за вторичното търгуване на слотове, това трябва да отговаря на, е, на обществеността трябва да е в полза на обществеността, когато авиокомпаниите купуват и продават слотове. Идеята е те да бъдат насърчени да отстъпват слотове, когато не са им необходими, за да могат други авиокомпании да ги ползват. Това ще доведе до по-голяма ефективност при посрещане на търсенето от страна на пътниците. Проучването, което възложихме, показва, че вторичната търговия наистина позволява на по-голям брой пътници годишно да пътуват. Над 14 милиона пътника годишно се прогнозира, че ще могат да пътуват благодарение на въвеждането на вторичната търговия с лотове в Европа. Въпреки това искам да ви привлека вниманието към факта, че някои изменения, така както са формулирани в момента, може да поставят под въпрос ефективността на средството, наречено вторична търговия с слотове. Като този начин се а, дава известен процент от печалбата на а, самите летища. По този начин се обезкуражават самите авиокомпании от това да продават слотовете си. Това, което искаме да подчертаем, че улесняването на купуване и продаване на слотове е важно. И като казваме, че този доход трябва да бъде заделен за летищата, това може да доведе до една система, а, която е поручена. По отношение на финансовите потоци, те трябва да бъдат по-прозрачни. Това се твърди в текста в момента. Напълно споделяме решение, е, решението и желанието на докладчика да се повиши прозрачността по отношение действията на координаторите. Но смятаме, че индивидуалните сделки, транзакции между самите авиокомпании не бива да се оповестяват публично. Трябва да има обобщени данни, които да стават публично достояние, но конкретни данни, свързани с индивидуални транзакции, акции на слотове. Ще бъде проблематично да се разкриват публично, ако се въведе такова изискване за оповестяване. По отношение на некоординираните летища става въпрос за регионалните услуги тук. Те са много важни, когато става въпрос за взаимодействието при вторична търговия с лотове. То вторичната търговия с, слотове може да създаде нови маршрути, дори вътре в Европейския съюз и смятам, че е важно да си напомняме този въпрос. В момента има авиокомпании, които биха искали да обслужват а, определени маршрути, но поради липса на подвижност на слотовете, те намират това за проблемно. Освен това, не сме поставили под въпрос една система, която работи добре именно а, за задълженията за публично обслужване. Това в момента като услуги е сложено в рамка в нашето предложение, оформено е в а, а, регламента от 2008 година за обслужване на а, пасажерите, т.е. държавните органи трябва да се позовават на това. Искаме да а, насърчим и пътуването вътре в общността и да се дефинират а, правилата за навлизане на нови участници. Нов участник е дружество, което използва 9 слота дневно за входящи и изходящи полети и може да се възползва от този приоритет при разпределението на слотове от общия брой. Това е и, има преглед на тези правила, а, които ще трябва да се спазват от новонавлизащия участник. Тук ще има промяна от 5 до 10%. Така че нашето предложение има за цел да гарантира, че сме създали възможно най-добрите условия за обслужване на полетите до регионите, като в същото време съществува пазарен механизъм, който да гарантира, че има равновесие между търсенето и предлагането. Тук няколко депутата повдигнаха въпроса за плащания от компании и субсидии за компаниите, плащания от компании от трети страни. А, субсидиите биха улеснили купуването на а, слотове в европейските летища от трети държави, а, което ще е в ущърп на европейските компании. Нека да напомня, че като част от преговорите за въздушните услуги, това е в десятката общо взето. Когато държавата членка преговаря правата за въздушен трафик, тя а, всъщност влага и преговори по други правила. Именно това прави комисията, когато получи правомощия да договаря въздушните услуги. Смятам, че този въпрос а, попада в този контекст. По-малко е въпрос на самите слотове и на регламента за тях. Благодаря ви. Благодаря на комисията. Докладчика има думата за заключение. Грация, президенте, Io credo che... Благодаря, господин председател. Въпросите, които бяха повдигнати от страна на докладчиците в Сянка, както и останалите ми колеги, които се изказаха, ни показват още веднъж колко сложен е въпроса. Не става въпрос просто за въпрос на поделянето на, време, на времето на ползване на пистата за излитане и за кацане. Става въпрос за много други свързани с това въпроси. Въпроси на политиката и на въздухоплаването, въздушния транспорт. И не единствено въздушния транспорт, Госпожа Местер, господин Крамер току-що подчерта, а, че това е всъщност а, един въпрос, който засяга много други видове транспорт, не само въздушния. Сложността е както техническа, така и политическа. И именно а, това трябва да ни води при определенето на подхода, който трябва да възприемем като парламент. Мисля, че подходът ни трябва да бъде едновременно предпазлив и разумен. При все това обаче трябва да бъде твърд. Не мисля, че трябва да подхождаме идеологически към въпроса. Трябва внимателно да претеглим а, съображенията, за да а, гарантираме общия интерес е, и то в положение на криза, в която пазарът в момента се намира. Не мисля, че в този сектор съществуват организации, които лесно могат да споделят ресурсите си с други. Не бива а, да позволяваме да се а, влуши допълнително положението, при което авиокомпаниите в момента а, работят не може да пожертваме едни за сметка на други. времената са тежки. Но има вероятност в бъдеще да се задълбочат тези трудности. Това трябва да не забравяме. Могат да проистекат трудности, свързани с ограниченията на работата на летищата, в следствие от съдебни решения по дела, свързани с ползването на пистите. Вече има девет полета, които са засегнати поради съдебни решения. По такъв начин се ограничава и капацитета на летищата. Има, има и друга възможност, която трябва да се предвиди, а именно летищните услуги да почнат да се приемат като а, а, част от общите европейски правила за осигуряване на услуги. Това само по себе си не е първичен пазар. Не се обявяват търгове за продажба на слотове. И тревогите при а, определенето на слотовете, дефиницията на слодовете е, е, са съвсем естествени. Трябва ни прав, правно определение, трябват ни, е, трябва ни много прецизна терминология. Не е достатъчно да се каже, че слотовете са обществено благо или че са собственост на а, едно лице. Говори се за обществена полза, обществена полезност, но това е различно нещо. Това е нещо, което съчетава много разнородни интереси на едно място, нещо, което трябва законодателния орган да отчете при кодификацията. Но това не е достатъчно. Има и друго отношение, в което в момента съществува дисбаланс. нискотарифните авиокомпании са конкуренти на бюджетните авиокомпании. Някои а, нискотарифни а, компании предпочитат регионалните летища. Какво ще стане обаче, ако тази тенденция се промени, ако а, нискотарифните започнат да проявяват по-сериозен интерес към големите летища, към възлите? там, където в момента а, общо взето а, кацат и излитат само големите авиокомпании, само бюджетните авиокомпании. А това може да доведе до развитието на нов вторичен пазар, да, а, да доведе до сериозни допълнителни инвестиции. Трябва да предвидим а, какви ще са последиците от това. Трябва да вземем предвид и други а, съображения, например промени на пазара на други континенти. В момента а, с... преживяваме един период на промени в това отношение, сериозна еволюция. В миналото пазарът се е, водеше от САЩ, след това Европа. Основните е, участници бяха северноамериканските и европейските авиокомпании. Сега обаче е, тези два региона е, са изпреварени от Азиатско-Тихиоанския е, регион. През 2010 година, например, се отбеляза пик, като пекинското летище се превърна в второто по големина летище по отношение на обем пътници след Атланта в света. Заедно с това европейските летища а, с, пък а, намаляват по отношение на човекопотока или товаропотока си. Така че а, ландшафтът се размества и това а, предполага допълнителни решения за нови политики. Благодаря на всички, които се изказаха. А, по най-разнородни аспекти от тази тема. Както каза колегата Фиданцо, определено трябва да предприемем един многостранен подход, за да подобрим капацитета. Сега обаче разполагаме с възможност да действаме. Не бива да, да а, си мислим, че ще създадем някакви нови а, структури, някакви нови а, стратегии. В момента става въпрос за ТНТ, за а, улесняване на връзките в Европа и средствата, с които разполагаме. Средствата едва ли, едва ли ще се засилят, ще се оголемят през следващите няколко години. След края на програмния период това вече няма да бъде нещо постижимо, нещо изпълнимо. Господин Сасоли, да, определенията наистина са нещо много непостоянно, са нещо много несигурно. Наистина трябва да вземем предвид различните правопорядъци, различните правни култури, англосаксонската, континенталната. Трябва по-строго да дефинираме правилата за конфликт, конфликт на интереси. В това отношение не съм съвсем съгласен с комисията, която каза, че агрегатните данни са достатъчни, адекватни по отношение на финансовите операции. Да, отделните финансови операции могат да бъдат показателни за дадени, за дадени е, интереси и, и, и това да покаже липсата на прозрачност в а, а, много отношения. Госпожа Фостър няколко пъти е показвала, че доколко, е казвала, че е, доколкото знае, в момента нямаме замърсяване на пазара за сега. Трудно е да се посочат конкретни неблагоприятни положения, които да изискват незабавни действия. Изглежда обаче, че нещата вървят по посока на а, изисквания за максимална прозрачност. Господин Бениан посочи, че трябва да насърчим връзките с най-отдалечените райони и регионалните летища там. Съгласен съм с това. Трябва също така да а, укрепим а, обществената полза на а, слотовете или ползите за обществото, които проистичат от ползатворяването на слотовете. Продажбата на слотове а, не бива а, да бъде а, основната а, основната разменна монета при големите летища, при а, транспортните възли Въпросът е много сложен и дебатът беше е, доста сложен и е, широко мащабен. Едва ли съм отговорил на всички въпроси. Но благодаря на всички колеги за съдействието. Мисля, че сега вече е, можем, можем да мислим за начина по който да сме от полза за бъдещето на въздушния транспорт. Председателя, благодаря. С това, с това стигнахме до края на днешното заседание. Ще спрем работата си за сега до 17.30, когато е началото на заседанието на координаторите. Преди това, срока за изменения по този доклад 12 септември 2012 година. В края на октомври, началото на ноември ще се гласува по доклада в парламентарната комисия, а през декември в пленарно, на пленарна зала. Утре ще продължим а, в 9 часа, а днес 17.30 ще бъде заседанието на координаторите. Благодаря.